So, dear colleagues, let's start. Хайде, колеги, да започваме. Добре дошла на Даниел Нуи, председател на надзорния комитет на ЕЦБ в рамките на единия механизъм за надзор. Последния път се срещнахме с нея през юни. Това е второто публично изслушване за 2018 година и това ще бъде последното изслушване с Даниел Нуи в качеството и на председател на надзорния комитет на ЕЦБ. Искам да използвам възможността да й благодаря и да й благодаря за работата, е, която свърши тя по единия механизъм за надзор през тези години. Никак не беше лесно, лесно да се създаде е, един европейски механизъм за надзор. А, мисля, че никой от нас не очаква всичко да се случи толкова бързо и толкова ефективно. Разбира се, нещата няма как да са перфектни. Естествено, имаше проблеми, въпроси и така нататък. И е наше задължение като парламентаристи да дискутираме по тези въпроси. Но като цяло също така не бива да забравяме, че говорим за едно много успешно начинание – което се дължи не на последно място и на това, че вие председателствате тази институция. институция, която е, извършва един надзор върху банките и кредитните институти на Европейския съюз, институти с изключително различен опит и история. Доста неща е, има още за вършене, за да завършим изцяло банковия съюз. За целта се изискват още допълнителни стъпки. Има нужда от още инструменти да се свърши законодателна работа. А сега ще говорим за други, други теми, например лошите е, кредити, противодействието на изпиране на пари и така нататък. legislative procedure, so we are glad to, to complement uh, мисля, че ще успеем да завършим законодателната процедура за а, а, необслужваните кредити до края на тази година. Не се опитваме да финализираме работата колкото може по-бързо по този пакет. Да вършим нашата част от работата. Други е, проблеми продължават да бъдат е, отворени. Като цяло е необходимо съвместно усилие, за да се завърши работата, но аз а, е, Отдавам дължимото на един механизъм за надзор, който беше водещ в целия този процес. Имате думата за встъпителни думи. Благодаря. Добър ден на всички. Господин председател, уважаеми евродепутати, както правилно отбелязахте, това е последната ми година като председател на надзорния съвет и затова позволете ми да изразя моята благодарност за подкрепата от страна на парламента през последните пет години. В моите уводни думи ще се спра на четири теми. Първо, риска, надзорни дейности на обслужването на обслужваните заеми, резултатите от стрес-тестовете през 2018 година и законодателните инициативи, които срещу изпирането на пари. Позволете ми да започна с кратък преглед на банковия сектор от гледна точка на надзорния орган. Устойчивостта през 2018 година се увеличава. Банките, които са под назора на ЕЦБ, е, ЕЦБ имаха силни капиталови е, е, позиции. Банките продължиха да постигат напредък, намалявайки лошите кредити, въпреки че това продължава да бъде приоритет. В средата на 2018 година 7.5% in early 2015, notwithstanding the robust economic recovery. Трябва да отбележим, че економиката продължи да се възстановява. Възвръщаемостта достигна 6,8%. Тя спадна от 7,4% по-рано тази година. Европейските банки продължават да бъдат по-малко печеливши от подобните в Съединените щати тъй като продължава да има неефективни разходи и свръхкапацитет при някои банки в еврозоната. Що се отнася до банките в еврозоната, условията при които работят, геополитически риск и политическия риск в Европа от час се увеличават, наблюдава се е, протекционизъм. Напрежението в световната търговия се отразява отрицателно на европейските банки. Има също така и европейски предизвикателства. надзора на а, банките от страна на ЕЦБ ще продължи да следи капиталовите позиции на банките. Сега позволете ми да ви разкажа за някои надзорни дейности. Постигнахме направо в областта на наблюдението на кредитния риск приложението на стан, международен стандарт 19 Що се отнася до лошите кредити, беше прията стратегия за тяхното намаляване. Има съвместни надзорни екипи, които, се, които водят интензивен диалог с банките и им дават методически указания. Второ, размера на риска Отбелязваме напредък по отношение на дейностите за управление на риск в банките. Първата фаза на мисиите на място беше завършена успешно през октомври тази година и повечето от банките на, на, на Тримпа получиха първи решения от надзорния орган. Надзора на ЕЦБ ще продължи да извършва такива мисии на място с съвместни екипи в избрани институции. В допълнение, надзора ще продължи да оценява въздействието на ЕТИ върху Кибер Риска. Ще продължим стрес тестовете през 2019 година, за да видим къде са пропуските в ликвидността. Нека сега да ви разкажа за стрес-тестовете през 2018 година. В петък миналия петък е, е, публикувахме резултатите от стрес-тестовете на 70% от банките в Европа. 33 е, банки по директния надзор на ЕЦБ е, е, са станали по-устойчиви на финансови шокове през тази година. На ЕЦБ, освен това, проведе собствени стрес тестове на допълнителни банки, които не са по директен надзор. Резултатите от двата стрес теста ще бъдат включени в предстоящия доклад за надзора. Благодарение на увеличението на капитала, две банки направиха това и бяха и стоят в момента на по-солидна капиталова основа. банковата система на еврозоната може да поема макроекономически е, е, шокове. Беше приложен строг сценарий тази, тази статистика за капитала изцяло а, а, отразява изискванията, означава, че те са напълно приложени. Този резултат обаче не означава, че са продолени всички предизвикателства. най-вече на нивото на лошите да продължава да буди загриженост. Ще продължим да съдим напредъка по отношение на лошите кредите. А, освен това, ще използвам резултатите от тази годишните стрес тестове, да си излечам полуки и да проведем следващите по-добре. След това а, дейности за завършването на Банковия съюз. А, доста неща са свършени от създаването на един механизъм за надзор, но още много предстои да бъдат направени виждаме напредък в някои области, например втори стълб, но трябва да продължим да, да извършваме надзор над определени сфери. Също така загръженост буди а, големия дял на лошите, крадите. Настоящото законодателство вече позволява някаква гъвкост. И накрая а, ние смятаме Смятаме, че трябва да се запазят условията, при които а, а, банките могат да се определят като рискова. Важно и спешно е ЕЦБ а, да следи фирмите и банките в хода на Брексит сега дадностите срещу е, изпирането на е, е, пари. Работим върху общо законодателство, работим върху потенциалните дейности. Въз офиса срещу изпирането на пари ще изпълнява три роли. Първо, ще обменя информация между ЕЦБ е и ЕМЛ. Второ, ще създаде ЕМЛ мрежа. Трето, ще действа като експертен център. И на тази база ML офиса ще разработва позицията на ЕЦБ и накрая напредък по отношение на намаляването на риска ще създаде предпоставки за споделяне на риска с един механизъм за преструктуриране, а, за завършване на банковия съюз. Обаче е необходимо да се приемат законодателни актове и да се постигне повече а, хармонизация. Сега съм на ваше разположение да отговоря на въпроса. Много ви благодаря за тези изчерпателни и стъпителни думи. А сега започваме с въпросите и отговорите на колегите. Започваме с Сандер от името на НП. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, нека да ви благодаря и поздравя преди всичко за огромната работа, която сте извършили начало на единия механизъм изготвихте, създадохте, участвахте в този механизъм, признати в Европа и в международен план. Днес установяваме в Европа, че банковата система все още е частично фрагментиран, въпреки всички усилия полагани в тази посока. С банковия съюз. Намираме се също така в ситуация, в която много държави членки, в много държави членки в банковия сектор е заед от дребни институции, които не са устойчиви в дългосрочен план. За да се подсили европейския банков сектор, той трябва да развива шампиони, така да се каже, и въпросът ми в тази връзка е следният. Не би ли било а, добре по-динамично да се осъществява консултациите в този сектор и консолидирането да предвиди елементи, свързани с конкурентоспособността, така че да се допринесе за консолидирането. Благодаря ви много за милите думи и за зададения въпрос. Сигурна съм, че всички служители, работели по ССМ и във Франкфурт са изключително приятно приемат тези думи. По отношение на необходимото консолидиране, наистина смятам, че трябва да вървим към единна юрисдикция. банков сектор. Но действително в основата банковите сектори доста се различават един от друг. Защо се забавя тази консолидация? Има няколко причини на това. На първо място апетитите на банките към трансгранични по-рискови операции – не са толкова привлекателни, колкото бяха преди кризата, т.е. банките са по-предпазливи. На второ място, в резултат на кризата, се появиха няколко инициативи по рингфансинг, практика, която не е изчезнала. От друга страна, установяваме това, успоредно с ССМ, тази фрагментираност. Директивите се транспонират по 19 различни начини в отделните държави. Така че е необходимо по-добро регулиране не говоря и за националните варианти, които нямат много своето място в рамките на Банковия съюз. Но ако не се опрем на третия стълб на Банковия съюз, солидарността в фонда за преструктуриране, гражданите няма да одобрят и ще критикуват банките в случай на инцидент. Всъщност гражданите са тези, които плащат при такива тежки, трудни ситуации. Смятам, както и вие, впрочем, смятате, необходима е консолидация, дори само за това, че много от банките, които надзираваме, не печелят собствените си средства, покриват так, роля на банките, инвеститорите да преценят правилните сливания, но надзорниците играят една много важна роля – а именно да разгледат новото учреждение, да проучат бизнес модела на това банково учреждение, да се уверят, че синергиите са на място, има такива, бизнес моделът е, е стабилен, устойчив и така нататък. Тоест, въвеждат се при сливания изисквания гарантиращи стабилността на тази операция. Това са условия, които се прилагат и на национално, както и на трансгранично ниво. Госпожо председател, благодаря ви за вашето присъствие тук и за изказванията. Благодаря ви за създаването на ССМ. Знам, че сте в основата на това. Вие сте един от стълбовете на банковия съюз, но липсват още стълбове. Какво мислите по този въпрос? И тъй като това е последното ви изслушване пред нашата комисия, и когато приемете този, който ще наследи вашите функции, кои ще бъдат основните насоки, които ще изложите пред него за неговата бъдеща работа на базата на вашия опит, включително и по отношение на отношенията с нашата комисия. Благодаря, госпожо депутат. Е, по отношение на банковия съюз, смятам, че значително сериозно а, е, намалихме рисковете а, е, пред банките в еврозоната. А, малко хора биха казали по, а, противното, а, което не е малко. А, има меморандум, особено при съмнителните вземания, лошите кредити. А, известни са намеренията на банките, които искат да отидат по-далеч, по-напред, по изчистването на тези лоши кредити. 19 са държавите. Разбира се, че няма да има такъв момент, в който всички ще бъдат на едно и също ниво на риска, равно на почти на нула. Не така действат нещата. Също така смятам, че е в интерес на Европа не смятам, че ако се наложи някъде да се прояви европейска солидарност, няма да се подпомогне държавата, която има потребност от това. Това, впрочем, се случи с Гърция, например. Европа подкрепи този свой член и би било добре предварително да са разяснения как точно протича тези действия. И наистина аз настоявам и очаквам този трети стълб. Що се отнася до този, който ще наследи моите функции. Не знам какви ще бъдат неговите приоритети. Все още а, имам списък с неща, които следва да осъществя. Той едва ли ще може да ги осъществи. Ще продължи усилията по отношение на лошите кредити за да не спираме насред пътя, почти сме довели до край проекта за моделите. Предприели сме също така действия за преразглеждане на законодателството. Това също ще бъде сред неговите основни дейности. Разбира се, Е, ще е, продължи да напредва по пътя на Банковия съюз е, по отношение на възстановяването и преструктурирането на банките и в Берлин подчертах това механизма за единно преструктуриране Единия съвет за преструктуриране. В интерес на всички е да се преструктурира банката, а не тя да бъде ликвидирана. И ако ако са необходими 19 ръководства за това преструктуриране, е, отговорът е, тогава би бил е, не и ще става дума за 19 операции по ликвидация. И защото и то, не всички критерии за ликвидация съвпадат в отделните държави не са еднакви в Латвия и в Люксембург. Така че и тук има какво да се направи. Много ви благодаря. Чудесна е програмата, която очертахте. Опитваме се да последната точка поне да избегнем най-лошия вариант за директивата за възстановяване и преструктуриране. Поне И приносът на един надзорен механизъм е много полезен. Не виждам колеги от ЕКР, такъв случай давам думата на Рамон Тремоса от а, името на либералите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за това, че сте сред нас, госпожа, но и ще говоря на английски, за да задам своите въпроси. First of all, I would like to ask... Най-напред бих искал да ви задам един въпрос, свързан с а, експозициите на банките на държавни дългове. Както знаете, в някои държави членки е изложението, а, експозицията на държавите членки по отношение на държавните дългове е много висока. По този начин банките се оказват много уязвими, ако пазарите а, установят, че някои държави водят погрешна финансова политика. Това може да доведе дори и до банкова криза. Как мислите, че може да се разреши този проблем? Предлагате ли да се въведат ограничения на големите експозиции? Имам още един въпрос. Знаете, че има много противоречия около преструктурирането на Банко Популар, което се стоя преди вече повече от година. Един от проблемите беше, че е, термините е, пред фалит или вероятно изложена опасност от фалит, са много неясни, като каза и директорът на Банко Популар през октомври миналата година. Тези определения поставят много сериозни трудности. Какво смятате за тези определения? Смятате, че те са достатъчно ясни или не? Благодаря ви. И аз ви благодаря. По отношение на опасността, свързана с държавния дълг, както знаете, в момента държавният дълг се смята за безрисков капитал. При все това, единият зона механизъм е включил и изпозицията на държавен дълг в своята надзорна дейност. Факта обаче е, че притесненията, свързани с устивочивостта на държавните дългове, отново се появява. беше включен, търпът беше включено в последните тестове на Европейския банков орган, както и в стрес-тестовете за 2016 година. Така че към момента това е основният начин, по който разглеждаме този проблем. А като цяло смятам, че това е важен въпрос, на който трябва да се обърне повече време по първи стълб. Три са водещите принципи, с които работи надзорния съвет по отношение на първи стълб. И всяка регулаторна промяна би следвала да се основава на качеството, а не на количествените ограничения. Трябва да се избегнат сериозните нарушения на пазара. Трябва също така да се договорят подобни мерки на световно равнище, като се има предвид какви може да са последиците. Трябва да се гарантира равнопоставеност и по отношение на преходния период, може би по-добре да има по-дълъг преходен период. Разбира се, ако можем, ако се умеем да ам, намерим решение, това ще бъде добър начин да намалим е, опасностите, свързани с държавния дълг, беше от причините създаване на един надзорен механизъм. По въпроса за определенията банка в е, затруднения или банка, която сигурно ще изпадне в затруднение, смятате, че тези определения трябва да бъдат разгледани. Аз също смятам, че това е добро понятие, което е добре разписано в е, директивата. Като надзорен орган се опитваме да подобрим количественото измерение, защото банка пред фалит е по-лесно за определене, но банка, която има опасност да фалира, е по-трудно за оценка състояние, т.е. по-трудно е да се направи оценка на това кога една банка е изложена на опасност от фалит по отношение на платежоспособността и по-лесно е да се установи наличието на криза с ликвидността. Когато има проблеми с платежоспособността, това по принцип е по-трудно за оценяване. Така че като цяло сме удовлетворени от а, тези определения. Според мен те работят а, добре за банките, които бяха определени като банки предфалители, банки а, из, изложени на риска да фалират. но в крайна сметка всичко това зависи от е, единният е, съвет за преструктуриране. Благодаря ви, Свен Гигал, има думата. Благодаря ви, е, господин председател, госпожо Нои, от името на групата на зелените и в качеството ми на един от съдокладчиците с които заедно създадохме на времето единният надзорен механизъм. Бих искала да ви благодаря за всичко свършено от вас. Успяхте да изградите една наистина европейска институция. При разискванията ни, разбира се, понякога се стига и до несъгласия, но мисля, че във всеки един момент вие работехте при пълна честност и прозрачност и спазвайки общоевропейските цели. Убедих се това при разговорите ни, било то публично, публични или неформални, за което ви благодаря. Но разбира се, моята цел винаги е да задавам а, трудните въпроси, затова няма да пропусна тази възможност и днес. Първият ми въпрос. По отношение на сложният дебат за добавянето на необслужените кредити в мандата, как смятате да ги включите за по-малките институции. Тоест, имате право в мандата си сега да разгледате и институциите, които не попадат пряко в надзорният ви мандат. Как може да гарантирате, че има пълна равнопоставеност на пазара тази гледна точка? На второ място, с изтеклата информация в скандала Кум Екс от консорциума на германските журналисти стана ясно, че много от банките, които обещаха на европейските граждани, че за бъдеще ще работят честно, продължават да крадат парите на данокоплаците и то много мащабно, като укриват данъци или помагат за укриването на данъци. Член 11 на регламента за създаване на единия надзорен механизъм ви дава възможност да провеждате общоевропейски разследвания. Можете ли да поемате ангажиментът, че ще задействате или ще се опитате да съдействате лично под тази процедура, т.е. да започнете европейска процедура за участието на европейските банки, които са директно под вашият надзор в скандала Комекс. Мисля, че това е очакват от вас гражданите. Благодаря ви най-напред за любезните думи. По отношение на добавката към остана, към останалите счетоводните баланси на обслужвани кредити на банките. Прав сте, трябва да имаме еднакво отношение към еднакво равнище на риск в счетоводните баланси на банките. Може би не незабавно, но в някакъв момент трябва да се стигне до това сближаване. Това се случва в момента за останалите в счетоводните баланси на обслужвани кредити. Също има две възможности. Или може да включим добавката с въпроса за останалите обслужени кредити, като принцип, след което да, ги, да прилагаме този принцип към всяка отделна банка, или пък можем да изберем един подход за прилагане в случ... за всеки конкретен случай, т.е. предвид капацитетът на банките, възм... съгласно набраният собствен капитало или други механизми, можем да разгледаме всяка отделна банка и да зададем от самото начало изисквания за съответната банка, без да има някаква обща цел за постепенно изчистване на тези необслужвани кредити предпочетохме вторият подход, т.е. оценява се капацитета на всяка банка да пристъпи към това постепенно изчистване. Различни са категориите банки, някои могат да се справят доста по-бързо от други с тази цел. Обяснихме на банките какво очакваме от тях. И това е етапът на прилагане в момента, т.е. имаме очаквания и те трябва да бъдат изпълнявани ежегодно с цел постигане на крайната цел. Тоест, в момента се предвижда добавяне на това изискване, което да ни помогне да изчистим да изчистим счетоводните баланси от необслужвани кредити. А сега това беше за значимите банкови институции, а сега за по-малките банкови институции, за незначимите банкови институции също имаме подобни намерения, но тази цел ще се прилага от националните компетентни органи съгласно принципа на пропорционалност – като разбира се ще има известно забавяне по отношение на значимите институции. Безспорно, най-вероятно ще трябва да се даде повече време на някои от тези по-малки институции. Това е което мога да кажа към момента. Но всъщност тази добавка ще се прилага и от националните компетентни органи. Те знаят, че в някакъв момент ще трябва да започнат да я прилагат. А втората или третата стъпка, зависи какво смятаме тук като стъпки, националните компетентни органи ще трябва да приложат това към всички банки и всички национални компетентни органи са наясно че е, Европейската схема за застраховане на депозитите или ЕДИС е, вероятно ще влезе в сила междувременно. Ще има надлежна оценка и на банките, които не се смятат за значими институции. И те ще трябва също да започнат е, много сериозно да прилагат допълнението. А сега няколко думи за скандала Кумекс, ЕЦБ. предвид мандата си, не разполага с правомощия в наказателно-правната област, като говорим за наказателно-правно престъпление. Ето защо в момента не търсим по активен начин подобни правонарушения. Но в този конкретен случай подкрепяме парламентарното разследване чрез предоставяне на надежна информация, с която разполагаме. А освен това, ако имаме а, причини да подозираме, че може да са извършени престъпления при извършването на задачи, свързани с единния надзорен механизъм, сме длъжни да предоставим тези данни на съответните разследващи органи съгласно националното законодателство на съответният компетентен орган. Т.е. имаме нулева толерантност към подобни правонарушения, но в крайна сметка ние можем само да дадем инструкции на националните компетентни органи да предоставят информацията на националните разследващи органи. Thank you. In case the Pillar one backstop will apply to the small banks. Да, в този случай първи стълб ще се прилага към малките банки. И съответно ще се прилагат и допълнителните мерки по стълб 2. Димитрис Пападимулис. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Нуи. От името на нашата политическа група и от мое лично име бих искал да ви благодаря, да ви благодаря за това сътрудничество между нас, тъй като за последен път сте пред нашата комисия, бих желал да ви задам няколко въпроса. Почертахте, че през последните години рисковете пред банковата система значително са намалели. Но не е пък осъществен значителен опит за обобщаване, за мерки за обединяване на тези системи. Казахте, че сте за това да се напредне в тази посока, но какво бихте посъветвали вашия заместник в тази посока? На второ място, е, отбелязах вашия отговор на господин Гико по отношение на наказателните дела, но е, не трябва да забравяме големия скандал с Кавекс. Кражбата на десетки хиляди евро да накуп е, плаците и радарите на институциите не са установили тази кражба, това отклоняване на средства. Въпросът ми е как можем да засичаме подобни скандал, скандали, които пък се публикуват. В Гърция има предложение за управляване на необслужваните дългове. Запозната ли сте с тези предложения? Имате ли коментари по тях? Благодаря. Относно ЕДИС, изподелянето на риска, ще кажа, че на всяка европейска среща, на която присъствам, се казва, че ЕДИС трябва да заработи, трябва да намалим риска. Сигурна съм, че този, който ще поеме поста, ще продължи да го повтаря, както и го правим, но това е въпрос на политическо решение. Ние не можем да го вземем ние. Не е възможно. Мисля, че това е от интерес на всички не можем да изберем да не, да не плащаме, ако има проблем. Трябва да платим така или иначе. Що се отнася до до Комекс а, или други подобни нарушения, ще кажа, че извършването на данъчни проверки е доста комплексна работа. Ние не разполагаме с е, съответните, е, е, с съответните инструменти. Но пак повтарям, когато извършвам инспекции на място, ако заподозрем, че а, има нещо, което би могло да представлява престъпление, а, подаваме информацията на данъчните власти, на службите, които се борят с изпирането на средства. На няколко пъти а, ни се е случвало преди данъчните власти ние да открием, че някои неща не са наред е, в някои банки, че се използват механизми, които не съответстват напълно на изискванията. Относно скандала Кумекс, е, ние разкрихме проблема във всеки случай и предадохме информацията на националните власти чрез националния надзорен орган. Споделяме я и с парламентарната кетни комисия. Знам, на останата част от въпроса ви, знам, че нещо става, когато а, говоря с моите колеги в Гърция, те ми казват, че работата не е приключена и тя, за съжаление, не върви толкова бързо, колкото се а, а, е очаквало. Няма ли сме до сега достатъчно време да бъде информирана подробно, но доколкото разбирам, има възможност да прехвърлят техните а, необслужвани експозиции на външна фирма за а, а, работа с такива експозиции. Не знам обаче повече от това, което ви казвам. Знам, че а, става дума за нещо комплексно. А ако са обществени средства, които са притежание на банката, а, трябва да ги погледне Digi Competition. Наистина това, което ви казвам е много е, е, е на много предварителен етап. Наистина а работата е що предстои да бъде свършена много работа. И моите колеги също ме питат, защото те четат във вестниците. Това е информацията, с която разполагам и може би няма да има нищо друго съществено през следващите седмици. Господин Крицус. А, аз също бих искал да благодаря на госпожа Нуи за свършата от нея работа. и Имам няколко въпроса. Един е свързан с италианската банкова система. Струва ми се, че този конфликт между Рим и Брюксел е част от стратегията на италианското правителство. Брюксел ще отговори по един начин или друг на италианците. Какво мислите ви? Мислите ли, че италианската банкова система е достатъчно устойчива, за да унищожи, е, за да устои на 6-7 месеца политически антагонизъм и економически проблеми? Бих искала да чуя какво мислите Financial Times казва, че скандала с, Дан, с Данск банк а, е въпрос, който трябва да се коментира и какво трябва да се направи. Що се отнася до италианския банков сектор – да, очевидно има някаква чувствителност на пазара. Има вече реакция от страна на агенциите за кредитен рейтинг които свалиха кредитния рейтинг на Италия и това обесцени една част от активите, в това число и активите на банките. Но това не се разпространява в други юрисдикции. Аз не мисля, че има място за притеснение от страна на останалите банки. Разбира се, ние не знаем какво ще стане за в бъдеще. Не знам колко време ще продължат е, дискусиите, какви ще бъдат резултатите от тях. Е, аз лично мисля, че италианските банки положиха много усилия да изчистят е, своите баланси, да подобрят бизнес модела си, да увеличат капиталовите си позиции и би било много тъжно ако те бъдат изядани, така да се каже, от е, е, последиците от политическия дебат. В Гърция по отношение на банките нещата започнаха с политически дискусии. Италианските банки все още работят върху подобряване на своята платежоспособност и подобряване на своите баланси. Е, има вече обаче добри резултати. Стрес тестовете ги показаха. И мисля, че няма кой знае колко повече да се каже. Що се отнася до Dansk Group, всеки ден, когато човек отвори вестника, открива, че нещо ново се е случило. Датския надзорен орган, който отговаря за изпирането на пари, е, се консултира с е, единния надзорен орган. Съзнаваме колко е чувствителен въпрос е, и правим най-доброто, на което сме способни в тази ситуация. Аз съм чел очевидно същите вестници, като а, вас. Вчера не, никак не обичам да намирам имената на банките от един механизъм за надзор в а, вестниците, но факт е, че Не са много банките, които предоставят съответните услуги в Балтийските републики и скандинавските държави. Така че ако вие сте банка-кореспондент, участвате в събитията на място. Благодаря. Ще стискаме палци. би било жалко, ако толкова много работа е на вятър заради безотговорна политика. Костас Мавридис. Благодаря. Госпожо Нуи, може би ще да си сложите слушалките освен ако не сте научили гръцки. Да Извинявайте, французи трудно учат чужди езици. Бих искал преди е, всичко и аз да ви благодаря е, за извършеното от вас и ви пожелавам е, успех на вашите бъдещи проекти тъй като това не е първото ви участие в нашите срещи тук, няма да поставям ударението върху из... Също така по отношение на споделянето на рисковете, ще се съсредоточа върху лошите кредови на обслужваните дългове и случая с Кипър – Е, втората голяма банка в е, е, Кипър фалира. Това не беше посочено в пресата. Това е кооперативна банка, която фалира поради натрупване на необслужвани дългове. Имам във връзка с това три въпроса. Уведомили ли сте министра на финансите за проблемите с които се е сблъскал това банково учреждение, запознателите с а, а, лошия менеджмент на тази банка. А, ще ви кажа какво аз знам. До момента на фалира на тази банка смятах, че лихвите върху необслужваните дългове са били изчислявани като печалба. И е, нека да уточня, че тази банка е възложила управлението на тези дългове на едно единствено предприятие без никаква прозрачност и резултатите показват, че това е довело до пълен провал – и още нещо, госпожо Нои, всички тези, които а, вярват на европейските институции, а, очакват а, надзорните органи да окажат натиск. А в Кипър а, се сблъскваме системно с злоупотреби от страна на банките които не спазват, не прилагат европейските директиви. Така че настояваме вие да продължите да играете вашата роля. Uh... Благодаря. Да, наистина. една банка се сля с друга банка в Кипър. Не мога да коментирам за отдални банки, но първо, е, става дума за банка, която беше в криза още преди надзора да бъде е, поет от е, МС 60% необслужвани експозиции и една година преди НМ да поема отговорността за надзор. Тази банка беше под надзор на Кипърския надзорен орган. Заради обслужваните експозиции банката имаше нужда от капитал, но също така имаше нужда и малко повече експертиза в банката. Банката Сливането започна в рамките на 18 комплексни процедури по сливането. Ние обсъждаме въпроса с кипърските власти, с Централната банка, разбира се, с министра на финансите. И сътрудничеството е много добро с всички кипърски власти. Те разбират за какво става дума, разбират, е, че банката има нужда не само от капитал, но и от е, знания и умения, за да може да реши проблема по най-добрия начин. И в този контекст е, банката започна процес на приватизация през 2017 година така че тя ще получи още 1 или 2 милиона капитал. Що се отнася до ликвидността, а, тя а, беше обект на съобща загриженост. А, особено по време на изборите в Кипър, президентските избори имам предвид, тогава банката беше предмет на много обсъждания. В процеса на представяне една банка, Хеленик Банк, представи най-доброто портфолио. I guess I got a call with the change of weather. I've not been good enough in addressing it. So, um, I think that... Uh... Смятам, че Еленик Банк uh, а, има добър а, изпълнителен капацитет а, и са а, а, две банки бяха, а, бяха след и кооператив 17 със своя лиценз. И тази банка е под надзора на националните надзорни органи на Кипър. Така че това е най-малко лошата ситуация. Защото, тя, защото този процес допринася за консолидирането на националните а, банки, а, консолидацията на сектора, част от които е тази компания за управление на имущество, а пък с а, Хеленик банк бъдещето изглежда по-стабилно. Наистина имаше много добро сътрудничество между всички засегнати страни. ЕЦБ, Европейската комисия, което се наблюдава от Европейския орган. SRP, е, единия борт за преструктуриране също се произнася, че това не е някакъв проблем в случай, в който липсват средства. Това е просто сливане при определени условия. 9 минути употребихте, което е ужасно много. Аз попитах мадам Луи, помолих я да коментира а, прекомерната а, незаконна дейност на банките в Кипър. Аз не знам какво всъщност имате предвид, ако сте намерили някаква незаконна дейност от страна на банките, трябва да информирате властите. Данута Хюбнер. Благодаря, Аз също искам да благодаря. Това е една много важна област след кризата. Благодаря ви за това, което правите. Искам да ви попитам за един факт. Аз на миналата среща ви молих за оценка възоснова на вашия опит. Едно нещо, за което не сме говорили до сега, е относно аудитирането на европейските надзорни а, органи. Може би сте забелязали, че преди една седмица заедно а, с ръководството обърнаха внимание на проблема с така наречената празнота в одита. разгледахме мандата на Европейската сметна палата по отношение на ЕМН и по отношение на националните надзорни органи, националните аудитори и установихме, че има несъответствие. Но моят въпрос към вас е, е как, е, какво вие мислите по този въпрос? Дали наистина съществува такава празнота и наистина ли е, смятате че трябва да се подобри капацитета на европейските националните аудитиращи институции, за да извършват това по-добре. И втори въпрос, по който работим отдавна, ще започваме диалог с съвета, регламента ИМИР 2. От гледна точка на вашия опит, от гледна точка на това, че сте въвеждали един елемент в рамките на ЕСМА. А, се е, прилагат, се предлагат определени мерки. Вие имате ли някакви идеи за това как е, можем да подобрим нещата? Е, е, По отношение на тези два въпроса, благодаря ви за въпросите, между другото. Първо по отношение на мандата на Европейската сметна палата и това дали може да има липса на одит в някои държави членки, стигнахме до извода в ЕЦБ въз основа на резултатите на проведените проучвания, до извода, че мандатът на националните аудитиращи органи са много различни от този на са много различни от една държава членка в друга. В първо място, националните аудитиращи органи нямат право на аудитиране в банковия сектор, чисто и просто. В някои юрисдикции мандатът на националните аудитиращи органи се е, свежда до аудитиране на финансовото управление на получаващите банк, е, публично финансиране. Освен това, когато дадена държава членка реши да подложи националният компетентен орган на аудит от националният аудитиращ орган, има възможност но не и задължение съгласно европейското законодателство, съответната държава членка да е, разреши и е, разкриването на съответните данни към националните сметни палати. Така че оценката на е, юристите в ЕЦБ е, че действително не това изявление не отговаря на истината. Там нататък. предоставяме на Европейската сметна палата нужната информация за преразглеждането и оценката на ефикасността на дейността на ЕЦБ съгласно договорите. Знам, че това е нещо уникално за ЕЦБ. ЕКА не е свикнала с а, тези изисквания, но пак казвам, предоставяме цялата нужна информация в това отношение и не смятаме, че има, че ЕКА има право да се оплаква, когато, че извинете, Европейската сметна палата няма право да се оплаква, когато не получава цялата информация, която иска от ЕЦБ, защото и двете институции трябва да спазват мандатите си съгласно договора. Те за създаване на Европейски съюз. В отношение на Емир 2, действително в контекста на Брексит, своевременното приемане на Емир 2 и в частност изменението на член 22 преди Брексит ще гарантира, че е, властите на, ООН, на Европейския съюз разполагат с нужните инструменти, за да се справят с оценката на системните рискове. Извинете, госпожо Нюи, по въпросът за употребата на процедурата без възрешение в рамките на единния надзорен механизъм. Смятате ли, че това е една процедура, която се оказва натежна? Честно казано, не знам как, рабо, как функционира тази процедура в другите институции. Като цяло мога да кажа, да, защо не всъщност. От друга страна обаче няма гаранция, че това е най-добрата процедура, всъщност не разполагам с достатъчно сведения по въпроса. Благодаря ви, Първаш Перес. Не говорихме много за Брексит, но това е нормално, защото ви не отговаряте за целият вътрешен пазар, но с оглед на този развод, не се ли притеснявате от това, което казахте, че банковия сектор е по-устойчив и се чувства по-добре. Е, но а, сенчестата банкова система, какво мислите за нея? Смятате, че все още има какво да се е, направи е, в края на този мандат сме сезирани с едно предложение euh, ЕСЕР и да обмислим Европейската банкова архитектура и още нещо – Видяхме при е, делото Банко Популар, че е, при възстановяване е, и преструктуриране на банките, вашата институция и тази на книг. Там също има какво да се направи, за да се върви напред. Каква е вашата оценка? Well, yes, course, При отношение на сенчеството ви на банкиране, разбира се, вълнуват ни какви са банковите е, дейности, които са извън контрол и които могат да повлияят на официалната банкова система. При няколко месеца Европейската комисия за предложение за справяне с е, сивият е, банков сектор. Към момента няма напредък по темата, което действително е жалко. Наскоро бяха направени изказвания от заместник председателят на ЕЦБ. Той изказа притеснения за ролята, която играят някои фондове и мога само да се съглася с него. Той отговаря за финансовата стабилност, за паричната политика и е, единият надзорен механизъм. И много внимателно ще се запозная с доклада, който ще публикува той. А да, колегите се опитаха да ми обяснят какво значи BSR. Доколкото разбирам, това е прегледът, реформата на банковата, банковите структури. Ами мисля, че има един а, голям проблем, който не си признаваме в Европейския съюз и това е системата на пазарите в Европа. Няма нищо лошо това да имаме традиционни а, търговски банки на дребно, потребителски банки, разделени от а, финансовите банки, да, па може би е възможно, но в Европейския съюз економиката се финансира основно от банковия сектор в размер от 80%, дори и пазарното финансиране на корпоративния свят значи, че банките играят много важна роля. Ето защо е много сложно, да не кажа невъзможно, да се осъществи това разграничение. Ако каквото е и решение да се вземе за пазарите, ще има много трудно разграничение. Запознах се с този факт в моята страна. Новите политически управляващи искат да, искаха да има много рязко разграничение, един вид френски гласти акт. Но в крайна сметка се оказа, че доводите против тази мярка са повече от доводите за и Франция, подобно на Германия, направи доста смислена реформа за разграничение на известна част от дейностите. В по-различна среда, може би, идеята не е толкова лоша, но в настоящата банкова среда в Европа и предвид, че банките основно финансират економика, честно казано, не смятам, че това е възможно на този етап. Тестван беше този метод и не даде някакви добри резултати или разграничението остана доста неясно. От друга страна, рисковият капитал при по-комплексните видове трейдинг се оказа много сложно. В някои банки продължава да има тенденции търговски банки в по-голяма степен да се обръщат към потребителска дейност. Така че за сега липсва апетит за риск, тъй като възвършеността е много ниска. По отношение на сътрудничеството с единният съвет за преструктуриране, струва ми се, че това сътрудничество е отлично в момента и не знам какво може да се подобри с него. Ще ви обясня защо. Първо, може да направите нещо за мен и да зарадвате малко директор на единият на комитет, след единия съвет за преструктуриране. Тя би се радвала да стане член на надзорния съвет и да има достъп до абсолютно всичко, като данни но понякога от а, единия съвет а, за преструктуриране искат от нас данни, които не можем да им предоставим, защото просто не разполагаме с тях. Става въпрос за много ранни предварителни чернови на евентуални ните банки, които биха могли да се окажат в затруднено положение или в, да, са, да се окажат заплашени от риск от фалит. Но виждате, защо ние отказваме да го направим. Какви са рисковете с това? Може би ще ще е по-приятно, ако можехме да свършим всичко това предварително, но не го правим, защото това може да се окаже много рисково и много вредно за съответната банка, просто защото е изправена пред слабости в даден момент да се стигне до предварително изготвяне на решение за оценка на банката като изложена на риск от фалит. По принцип, още на Хела Кьоних информацията преди да изпратим на, на надзорният съвет като цяло. Не знам какво друго можем да направим. Споделяме непрестанно всичко, де-факто. Преразгледахме меморандума за разбирателство. Давам си сметка, че в кризисна ситуация всички са в отлично сътрудничество през цялото време, защото знаем, че нещо сериозно се случва и знаем, че не може да си да допуснем грешки или слабости. Процесът трябва да е отличен и всички трябва да разполагат с възможно най-надежна информация за предприемане на решения. Така че, освен да дадем място на Хелга в надзорния съвет, тъй като аз напълно подкрепям, не знам какво друго можем да направим. Благодаря ви, думата хубна ли думата. Благодаря ви. Може би си спомняте, че по време на, на мандата ви основна тема на обсъждане бяха националните варианти и националното тълкуване че, и факта, че тези решения на равнище са част от предизвикателствата във вашата дейност. Знам, че има разминаване между начина по който държавите членки прилагат а, а, регламентите или транспонират а, директивите. Също така, се оказва, че националните надзорни органи реагират разли по различен начин на едни и същи проблеми. И това само е, добавя нови е, елементи в е, проблемите с е, решенията, които се взимат на национално равнище. Така че е, въпросът ми е какви са вашите препоръки към е, наследникът ви на поста, какво можем да направим, за да намалим а, тези разлики между държавите членки. Споменахте преди малко разпокъсването в Европа, което все още съществува. Според тази това разнообразие на национално равнище допринася за разпокъсността. Какво може да направим, за да ги преодолеем? Ами, националните опции няма да изчезнат напълно, това няма как да се случи, но се опитваме да ги хармонизираме в рамките на единия надзорен механизъм. Тоест искаме да създадем равнопоставеност по отношение на надзора в рамките на единия надзорен механизъм и в рамките на системата за гарантиране на депозитите. Така че хармонизирахме всичко, освен датският компромис за страхователните компании, за съжаление. по друга нищо не може да направим. В крайна сметка всичко зависи си от националните законотворци. Така че моят съвет, ако се склони да го приемате, е да се предостави на национал... въпрос на националните компетентни органи вместо на законодателните органи, т.е. на националните надзорни органи т.е. изпълняващите мандата за надзор в 19-те държави и членки на еврозоната. И по този начин ще може да се включат тези национални опции в рамките на надзорният механизъм. Не знам какво може да се намери като хуманизиран подход. Надявам се да бъде възможно най-строгият от надзорна гледна точка, но не знам какво ще се случи. Трябва да изберем това, за което се споразумеят колегите ми. Но най-лесният начин да се предостави на е националните надзорни органи правомощието за прилагане на тези опции вместо на законодателите ще е, бъде важна тъпка напред. Националните компетентни органи, събрани в надзорния механизъм, могат да дадат възможност за ликвидност между, в рамките на една група от банки, които са в различни държави членки на надзорния механизъм. Но това няма някакъв смисъл, като се, като се им вземе предвид, че ограничението за големи експозиции се определя от държавите членки. Така че ако дадена група е склонна да предостави ликвидна подкрепа на други банки от групите и това усилие обаче се окаже ограничено от таваните за голяма експозиция. Няма да постигне много по въпроса. Но големите експозиции и ликвидността ще бъде стъпка напред, а пък ако искаме някаква трансгранично сътрудничество и помощ в рамките на дадена банкова група, това ще бъде добра стъпка напред. Попуснах ли нещо? Не, не мисля. Благодаря ви. Ще си позволя да задам един последен въпрос. Виждам, че евентуалният ви наследник вече е тук. Не знам дали имате какво да добавите. Мисля, че добре начертахте евентуалната програма за неговата дейност, но дали имате някакви други препоръки за наследникът ви при управлението на една толкова сложна машина, като един надзорен механизъм. Освен това, ще си позволя да ви задам още един въпрос или по-скоро да направя един коментар. Напълно съм съгласен с проблема с, спреда на държавният е, дълг в Италия. Това е повод за безпокойство за всички ни. Притесняваме се, защото подобен положителен период на голям спред е, може би няма да е устойчив. И от тази гледна точка всички си стискаме палци Разбира се, не очакваме нищо спешно да се случи. Разбира се, оценяваме високо чудесната работа, свършена от вас за намаляването на риска и цялостното оздравяване на капиталовите изискване на всички европейски банкове, включително и в Италия. Имате думата. Благодаря ви. Ами какъв съвет мога да дам на наследника си? Преди всичко да прилага най-добрите надзорни практики навсякъде. В Европа сътрудничество с всички европейски институции както стана с Европейския банков орган, с Европейската комисия, с единният съвет за преструктуриране. Питваме се да работим добро сътрудничество на общоевропейско равнище. Ще добавя и нужда от повече енергия и сила, за, защото диалог в областта на банковия надзор не е лесна работа и преди всичко му пожелавам добро здраве, защото го чака доста усилена работа, но знам, че той работи много усилено, така че нямам съмнение в това отношение. По въпроса за италянските банки, знам, че много се работиха те да подобрят по експозициите си, което е много полезно в момента. Действително не се стигна до някакви негативни последици, дори няма елемент на прехвърляне на риска в други държави членки. Се надяваме да нещата да си останат така. Много ще бъде тъжно, ако усилията, които положихме, и добрите резултати, които постигнахме чрез тези усилия да се загубят. Надявам се да не стигне до там и стискам палци, пак казвам. Всички стискаме палци. Много ви благодаря. Даниел, както виждаш, всички изказали се от всички потешки групи, те поздравиха и най горащо ти благодариха за всички усилия, които положи. Както казах и казах го и в началото, но искам още веднъж да го подчертая и в края. Много високо ценим това, което свършихте. Написахте нова страница в историята на европейската интеграция. Създаването на единият надзор механизъм беше запрещително постижение и фактът, че той функционира добре, беше огромно постижение, което ще остане в е, учебниците по история. Знаете, че ние, когато работим, работим в смисълта, как ще ни оценят бъдещите поколения. И ми се струва, че вашата работа беше наистина забележителна, за което най-искрено ви благодаря. Благодаря ви също така и за отличното сътрудничество с Европейския парламент. Винаги сме работили отлично с вас, много ефикасно, дори когато се разминаваха мненията ни, винаги постигахме много конструктивни резултати в разискванията с вас благодаря ви за това, че зачетохте ролята ни на парламентарен орган. Така че мисля, че това е една чудесна история, която започна с вас и която се надяваме, че ще продължим също толкова успешно с наследника ви. Благодаря ви. Много ви благодаря. Ще предам любезните ви думи на екипът ни, който работи по темата. Благодаря ви. Две минути почивка и ще продължим с изслушването на Андрея. Okay, let's start this new point in our agenda, which is the public hearing with the proposed candidate for the... Продължаваме с публичното изслушване а, на кандидата за председател на, а, надзор, на един надзорен механизъм. А, Андрея Енрия, добре дошъл. Както знаете, на 7 ноември е управителния съвет на ЕЦБ, след като изслуша надзорния съвет на НМ, предложи Андрея Енира да, стане, да наследи госпожа Нуи като председател на, на надзорния съвет от 1 януари 2019 за 5 години. Добре е дошъл. Той в момента е председател на Европейския банков орган. Съгласно член 26 от регламента за ЕМН, парламентът провежда публично изслушване на лицето, предложено от ЕЦБ. Това официално изслушване играе важна роля и той е част от утвърдената процедура. То подчертава още веднъж отчетността а, на единия надзорен механизъм пред а, парламента. Благодаря на господин Енрия. А, Поздравявам го за това, че той е избран в краткия списък на кандидатите за окончателно одобрение. Много се радваме, че той е тук и му давам думата за встъпителни думи. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да започна с управителния съвет на ЕЦБ и координаторите, които участваха в процеса на подбор за проявеното доверие, за това, че ме предложиха за тази позиция а, другите кандидати бяха уважавани от мен а, колеги, така че аз благодаря, че съм тук. Искам да ви изложа моите приоритети за следващите пет години. Първо, завършване изчистването на балансите на банките. А, това е част от големите надзорни политики на банки. Speed of adjustment allowed by capital positions and earning capacity. Колкото по-бързо банките се освободят от наследени риск, толкова по-добра за економиката. Втория приоритет е да се насърчи бранковата институция банковия сектор, вместо да предпази системата от шокове, той ги засили е, така че ЕЦБ е е, прави така, че надзора да бъде упражняван от всички банки и държави членки. Необходимо е, необходимо е цялостно действие на европейските органи. Тези два приоритета, изчистване на балансите и насърчаване на интеграцията, ще допринесат за завършване на банковия и съюз. Те представляват и предизвикателства за проекта. Мисля, че няма да оцелеем, ако следващата криза ни застигне преди да сме завършили с разчистването на наследането от предишния период. Третия период е да се подготвим за пазарния риск и риска на фондовете. Новата регулаторна рамка за риска предстои да бъде влезе в сила и да се създадат практики за оценка. Инвеститорите не смятат, че европейските банки предлагат атрактивни възможности за инвестиции. И накрая работата за управление на риска, културата за справяне с риска трябва да продължи, за да спрем поемането на прекомерен риск. На две равнища трябва да се работи проденциален надзор, който да действа превентивно на скандали от типа на този спирането на пари. И втори, ССМ ще се профилира като всеобхватен надзорен орган. Акцентът трябва да бъде поставен върху проследимостта и прозрачността на дейностите по надзора. Трябва да се намери добър баланс между демократичната отчетност и прозрачността и независимостта. Аз съм убеден, че добър баланс може да се намери между целите на надзора а, и това да се избягват механичните а, подходи, за да може надзора да бъде разбран по-добре от банките, да бъдат разбрани и стимулите. Знам, че а, надзорните органи намират противоречие в това, което а, предлагам, но смятам, че това може да послужи за буфер пред банковата система. би трябвало да има повече е, е, яснота е, по отношение на риска и надзорния механизъм. Играшката и грешката на банката не означава задължително грешка на надзорния съвет. с какво още допринеса за проекта? Аз започнах да работя по изграждането на един механизъм за надзор. Присъединявам се към а, а, ЕЦБ. А, благодарение на моя опит. А, а, през моя професионален живот съм се изградил именно независима личност от индустрията и други възможни влияния. Работя с всички засегнати страни, отчитам се пред европейските институции, поддържам добра вътрешна комуникация с моите служители, които са представители на различни култури. Преживял съм и тежки периоди, като съм се придържал към задачите на моята институция. Според мен аз съм европейски служител, който работи в интересите на Съюза. Ако решите да ме одобрите за този пост, Ще продължа работата на Даниел Нюи, с която съм работил по множество пъти в моята кариера. Качеството на институциите зависи от хората, които ги ръководят и които работят в тях. Аз съм имал многократна възможност да се запозная с отличната работа на служителите на МН, което нямаше да бъде възможно без ангажираната работа на националните органи, както в съвместните екипи за надзор, така и по-отделно в техните институции. Ако ме одобрите за този пост, ще продължа да работя в този конструктивен европейски дух. Благодаря ви! Пет минути ви бяхме дали само. Разбрах сега. Започваме с въпросите и отговорите. Първият въпрос ще ви зададе Данута Хюбнер. Искам да ви задам един въпрос, свързан с държавния дълг. какви са вашите виждания не тря... трябва ли според вас да се промени регулаторната рамка, уреждаща дълга? И ако да, а къде трябва да се случи това на европейско равнище или координиране на национално равнище или пък на някакво друго? Според вас създаването на така наречения European Safe Asset ще намали ли е, риска? Това добър е, ход ли е? Или пък е, трябва да се направи нещо повече в този контекст? Благодаря. Благодаря за въпроса. А, преди няколко години публикувах документ с моите възгледи по този въпрос. Това, което виждам възоснова на моя опит и занимавайки се с стрес тестове от 2011, е, че ни е необходима прозрачност. В началото дори нямаше ясно разбиране за държавния дълг, който се държи от банките. Сега тази информация се публикува. Знае се какви са, какъв дял от държавния дълг се държи от банките. Освен това, големите банки държат големи буфери от а, ликвидни активи. Ако а, тези активи трябва да служат за буфери, те трябва да могат а, да бъдат обърнати в ликвидност на пазарите бързо. И това според мен е друг важен елемент, който през отминалата криза не проработи. И трето, което е много важно според мен, е концентрацията. Да, в данните, които публикувахме, се вижда, че има концентрация на държавните задължения а, има банки, които държат а, а, държавен дълг 9 пъти надхвърлящ техните собствени активи. И така в перспектива нашето предложение беше да се започнати изискванията за а, ликвидността, с, след това да се увеличава концентрацията. Пъс банките с голяма концентрация да имат повече капитал. Това е важен дебат, който предстои и а, важно е този дебат да се води на глобално равнище, за да може всички да работят при равни позиции. Тук вече е свършена много работа и също така трябва да видим каква е европейската страна. Вие засегнахте въпроса за ценни книжа, за държавни облигации. Според мен са необходими такива сигурни книжа на европейско равнище. Е, реакцията на съвета по този въпрос е доста отрицателна, обаче. Благодаря, Първаш Берес. Е, Добър ден, господин кандидат. Преди няколко дни се изказахте по връзката между стрес-тестовете и надзорната дейност. Имате опит в тази област в рамките на предишните функции, които сте изпълнявали и и като не са докладчик Е, не ми допадна мнението на Европейската централна банка по е, педентността е, относно стрес тестовете. Приемате ли това становище на Европейската централна банка във връзка с стрес тестовете, връзката между Централната банка и един надзорен механизъм? Е, беше посочено, че е, Европейската Централна банка в скоро време ще излезе със становище по новото предложение на комисията е, по отношение на прането на пари. Имате ли представа, имате ли мнение в тази сфера и план на графика, по който Централната банка трябва да даде становище, защото има изявена воля да се напредва бързо по това становище. Благодаря. Thank you very much. Well, the, the, the... Много ви благодаря. По отношение на стрес тестовете и надзорната дейност, най-напред държа да отбележа, че Съвсем разбираемо имаше известни трудности в началото в взаимоотношенията между Европейския банков орган и ЕЦП, защото ние, ние имаме като ЕБО наци... на надзорни функции ЕЦП също и не беше лесно да се намери баланса, но мога да отбележа, че през последните два тура на упражнението успяхме да намерим добър начин да си сътрудничим и става все по-добро сътрудничеството на равнището на нашите служители. Спомнях с тестовете в встъпителното ми изказване и както казах, според мен в момента системата работи, дава резултати, но е доста тежка и всъщност никой не е напълно задоволен от нея. Даниел Нуи вчера спомена на една конференция, че процедурата е много тежка и бюрократична за ЕЦБ и резултатите не са чак толкова забележителни. Така че в момента процедурата минава на два етапа. На първо място от страна на Европейския банков орган се случаваме върху сравнимостта и публикуването на резултатите. От друга страна е надзорната оценка, която се прави след това като в някои държави членки условията се публикуват, в други дори не се оповестява. Така че моето предложение би било надзорното измерение да стане малко по-полезно за надзорните органи, докато а, частта, която попада в правомощията на ЕБО, да се извършва на по-систематично равнище. Искам да започна по на дискусия по темата и ще се радвам да чуя каква ще бъде реакцията на служителите и на останалите в ЕЦП трябва да се е, изготви рамка за сътрудничество между двете институции. От една страна се ЕБО всъщност подготвя стрес тестовете, които, с които се тества цялата банкова система, докато ЕЦБ изготвя специфични тестове за конкретни банки и после прави оценка на тези резултати. Знаете, че сме членове на работната група на Европейската комисия. Аз лично подкрепям заключенията и в крайна сметка е очевидно, че дългосрочен план се нуждаем от Европейска система за борба с изпирането на пари. От тази гледна точка смятам, че е по-добре да приемем регламент вместо директива, за да може да има пряко приложими разпоредби. На този обаче това не е възможно, така че времените мерки, които трябва да приемем още сега, са ясни прегледи на законодателството за борбата за борбата с изпирането на пари на националните надзорни органи, са ясно, че има достатъчно равнище на закрила на единния пазар и ясно равнище на сътрудничество между надзорните органи по отношение на изпирането на пари и надзорните органи по макропотенциалния надзор и също така имаме нужда от по-добро общо разбиране за това как борбата с избирането с пари може да се включи в общата потенциална оценка. Благодаря ви, точно на времето и е нужда да си памете дъхне. Рамон Тремоса има думата. Благодаря, господин председател. Uh, uh, um, Добър ден, господин Енрия нали, сред нас. Надявам се да одобря вашата кандидатура и ви желая ви успех през следните 5 години. Имам два въпроса към вас. Първият е свързан с случая с Банко Популар. Както знаете, спитите се случиха преди години и половина. Да се питам какви изводи можем да си извадим като цяло. ЕЦБ вече играе ролята на Европейски финансов надзорен орган. Та какво можехме да, да направим по-добре? не търся отговорност, просто се питам защото много хора в Испания се притесняват от случващото се. Има много съдебни искове. Питам се какво можем да подобрим на европейско, на европейско равнище. И вторият ми въпрос. Е посветен на Италия, защото, както знаете, сега се обсъжда въпроса с държавния дефицит. Но интересно да се отбележи, че Италия е държава, като през последните 20 години, поне 19 години от тях имаше първичен бюджетен излишък и основният проблем в Италия всъщност е цената на държавният дълг от гледна точка на изплащането, покриването на налихвите. Да се питам дали има някакви възможности Европейският механизъм стабилност да помогне на Италия да, префинансира да префинансира държавния си дълг за да може парите на италианските накопаци да се използват за реформи и да се инвестира по по-добър начин за увеличаване на производителността. Благодаря ви. Благодаря ви. Не съм убедена, че се опитваме да назначим а, господин Ненария на друг пост от този, за който го изслушваме, но няма да му попреча да отговори на въпроса. Благодаря ви. Ами, по отношение на Банко Популар, за първи път използвахме новите инструменти на разположение в директивата за преструктуриране на банките. Спомням си, че в миналото си изказаха много притеснения за това как може да се управлява една толкова сложна система, в която участва толкова много органи в толкова кратък период време, така че благодаря и на ЕЦБ и на, на Европейския съвет за преструктуриране, за че успяха толкова бързо да се справят и успяха да излязат с решението за преструктуриране само в рамките на една седмица. Тоест, очевидно, че системата функционира и сътрудничеството между различни компетентни органи на европейско равнище, включително Европейската комисия, функционира успешно в този случай. Мнозина казаха, че един от основните елементи, подчертани от случая с Банко Популара, беше колко е важно да има нужната ликвидност при преструктуриране на банка. Тоест, ясно е, че когато стигна до преструктуриране, трябва да може да се предостави ликвидност в деня, в който банката отново се върне на пазара. А за съжаление, ако, ако не ме ложи паметта, Банко Популар нали, обяви недостиг от 70 милиарда на първия ден и единствено фактът, че имаше един голям купувач даде възможност да бъде разрешен този проблем с ликвидността. Така че проблема с ликвидността в случай на преструктуриране още не е разрешен на европейско равнище. В Съединените щати има бюджетен ред, който може да се използва специфично за тези случаи. В Обединеното кралство Банка в Ингланд заяви, че ще предостави ликвидни линии за банки, които ще преминат по структуриране, Ние също нямаме подобни механизми на европейско равнище и смятам, че трябва да се добием с такива възможно най-скоро. Освен това смятам, че много банки предпочитат като система за преструктуриране директното участие Например, в неделя се, изкуп, се изкупуват дял, дяловете за участие в понеделни банката е по-структурирана. Тази система обаче се оказва много сложна и не във всеки случай е най-добрата. И не на последно място, една от причините, по която се стига до толкова голям брой съдебни искове е проблемът с оценката не винаги се, са на лице нужните данни, за да се е, установи по възможно най-бързо начин е, оценката на активите на банките. А по въпроса за големият спред на държавния дълг в Италия, това засяга безпълно на банките, както стана ясно. Особено на въпроса и за цената за финансиране. И в случая с държавния дълг това е особено важна тема. И смятам, че за нас като надзорни органи ще бъде много важно да изискаме от банките да имат планове, с които да гарантират, че ще запазят своята стабилност в случай на нова криза с държавния дълг. Благодаря ви, Свен от има думата. Благодаря ви, господин председател. Не напред бих искал да подчертая от името на нашата политическа група, че въпреки някои не толкова успешни публични дискусии, няма никакви съмнения с професионалната квалификация за този пост, както нямахме и никакви съмнения за професионалната квалификация на вторият кандидат. И също така държа да подчертая, че ние нямаме никакви съмнения. През всяко време, когато с вас, винаги сте действали в европейски интерес и никой не бива да смята, че имате пристрастност към дадена националност. Ще да го уточня, за да няма някак за протокола. А всичко надхвърлящо тази рамка на дискусията надхвърли правомощията на нашата парламентарна комисия. Първо място, искам да ви попитам дали са в състояние да поемете ангажимент да изпълните напълно ръководните насоки за необслужваните кредити на големите банки, които са под ваш надзор и за малките банки, тъй като носите отговорност да гарантирате внопоставеност в рамките на единния пазар. Така че ще изпълните ли изцяло препоръките по отношение на обслужваните кредити? На второ място, в, роля, в качеството ви на председател на Европейският банков орган нееднократно са се оплаквали от наличието на два вида стрес тестове. Едните са публичните стрес тестове, на които вие отговаряте, и други малко по-различни, но подобни стрес тестове, които се извършват вътрешно в ЕЦБ. Съглас, гласен, вие ще сте склонните да бъдат публикувани резултатите и от вътрешните тест, стрес тестове на ЕЦБ, за да може да са, бъдат публикувани резултатите от всички стрес тестове на европейско равнище, което ще помогне на хората да, като цяло да бъдат по-добро осведомени. Благодаря ви. По отношение на хваните насоки за необслужваните кредити от гледна точка ние в Европейския банков орган допринесохме за разработването на тези ръководни насоки, подкрепихме ги, включително и тук пред вашата комисия и аз е, безспорно държа на оперативното прилагане на тези ръководни насоки. Както казах и в стъпителното си изказване, смятам, че трябва да се възползваме от всяка възможност, за да ускорим изчистването на счетоводните баланси на банките. Винаги съм се е, стремила именно към това през последните години. И това върши за всички банки не сме в, в контекста на система, в която само някои банки трябва да изчистят балансите си. Всички банки трябва да положат максимални усилия и надзорните органи трябва да използват всички инструменти, с които разполагат, за да насърчат и големите и не толкова големите институции да ускорят процеса възможно най-много. Както вече казах, не можем да си позволим да ни застигне нова криза в момента, в който банките още чистят банковите, счетоводните си баланси от а, наследството от предишната криза. И това въжи и за, мал, и за значимите, и за незначимите банкови институции. Не смятам, че им трябва да има разминаване с скоростта на процеса. В ръководните насоки ясно се показва, че скоростта на приспособяване трябва да, се, да зависи от капиталовите позиции, финансовите позиции и ретабилността на банките. Така че очевидно при всички положения, че трябва да има програми за всички банки, за да се стигне до изчистване на балансовите им счетово... отчети. По отношение на публикуването на резултатите от стрес-тестовете, ще бъда доста предпазлив. Знаете, че съм за максимално публикуване на резултатите от надзорните оценки, включително на стрес-тестовете. Знам, че не всички в общността на надзорните органи споделят това виждане и често се казвам в младсинство в мълцисвана позиция, дори и в рамките на ЕБО. Но аз лично винаги съм настоявал за максимално високо равнище на прозрачност в тази област. Благодаря ви. Думата има Димитрис Пападимулис. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Е. Благодаря много, господин председател. Господин Елия, добре дошъл а, тук сред нас, нашата комисия. И имах възможност да ви слушам по време на заседанието на координаторите при закрити врата. И бих искал да ви кажа, че останах с отлични впечатления от вашето изложение. Проявихте невероятен професионализъм, вие защитавате обществения интерес и е, смятам, че някои коментари излезли в печата които коментират качеството на вашата работа, базирайки се на вашия происход, са твърде неуместни. От това страда доверието в Европейската банкова система. Три са моите въпроси. Тъй като имате богат опит, тъй като до неодавна главявахте Европейския надзорен орган. Госпожа Нои беше тук при нас точно преди вас. И а, наистина вашата кандидатура да вземете нейния пост е одобрена от Европейския парламент. Единия механизъм и Европейската централна банка подкрепят системата ЕДИС и споделянето на рисковете. Аз знам, че това е политическо решение, но ако вие, експертите, изразите вашето мнение. Този незавършен банков съюз ще напредне и ще избегнем катастрофата на кризите. И това е свързано с завършване на системата за надзор. Е, е, как е, обяснявате, че не е бил засечен предварително скандала Комекс след Панама Пейперс, Някои журналисти установяват и огласяват тези скандали – а какво мислите вие за засилване на прозрачността? Как бихте ни обяснили как като отговарящ за механизма как ще обясните това? Thank you very much. Let me start. Много ви благодаря. Ще започна с един коментар относно Европейската схема за застраховане на депозитите и обединяването на риска. По принцип съм привърженик на тази система. Ще ви обясня защо. По принцип, доколкото разбирам, има притеснения на политическо равнище за евентуално обединяване на отговорността и гарантиране на много голямо количество депозити. Но не бива да се правиме, че всъщност големите банки, които могат да бъдат преструктурирани, всъщност няма да могат да се възползват от схемата за страховане на депозити. Всъщност тази схема има за цел преди всичко да подпомогне е, ликвидирането на банки, които не са системно значими. И тя е много важна за да се гарантира стабилността на, Европейската банкова система, защото стана ясно, че в рамките на криза се всяко съмнение за това, че схемата за страховане на депозитите може да гарантира стабилността на депозитите, води до изтегляне на средства от страна на спестяващите, което само засилва кризата. Така че смятаме, че схемата с хубава на депозити е доста, доста важен проект с сравнително ниска цена, предвид стабилността, която води. Днес всички мерки за обособяване на активите на дадена банка на територията на държава не са отменени, защото в момента националните органи се притесняват, че ако се стигне до проблем, те ще, те ще са принудени да гарантират с националните си схеми за, за гарантиране на депозитите. Така че, ако изградим тази европейска система, това ще подобри положението и може би ще а, отключи частното застраховане, което е основният елемент, който липсва към този момент системата, така че подкрепям напълно проекта за европейската схема за страховане на депозитите ме сметка, че Европейския съюз успешни проекти винаги са се оказвали от тези, при които сме имали пътна карта. С пътна карта можем да постигнем тези две цели едновременно. По въпроса за скандала Кумекс, Панама Papers и други, да, прав сте. Много е жалко, че след ам, щетите, идващи от човешки грешки по време на кризата, отново се стигна до подобни, до подобни случаи в последния скандал. За нас тук най-важният въпрос е вътрешното управление и културата за поемане на риска. Това са областите, в които надзорните органи действително могат да имат истинска добавена стойност, за да се гарантира, че има ценности свързани с честността в дейността на банката на всички равнища и за целта трябва да работим по тази тема и ще работя в тази насока, ако ме одобрите на поста председател на Европейския надзорен механизъм. Ще работя с цел постигане на тези цели, включително и чрез с помощта на пруденциални инструменти, което значи да работим на най-високо равнище, но и на средно равнище и на равнището на служителите като цяло. И накрая споменахте прозрачността. Разбирам, че ЕЦБ е и един надзорен механизъм имат много високо равнище на прозрачност в извършването на своята дейност. Ние в ЕБО се опитваме да, раз, да разработим високо, възможно най-високо равнище на прозрачност прямо европейските институции, спрямо обществеността като цяло, така че безспорно ще се поема ангажимент за същата гранична прозрачност е, в новата ми роля, ако одобрите кандидатурата ми. Конкретни мерки, както вече споменах, е, втория стълб за мен е една от ключовите области, в които е добре да има по-добро разбиране и от гледна точка на банките, така от гледна точка на инвеститорите, как точно работи механизма. Благодаря ви. Данута Хюбнер има думата. Бих искала да ви попитам какво мислите за държавите, членки на Европейския съюз, които не участват в общата валута? Дали те трябва да се присъединят към банковия съюз, защото през 2002 година Централната датска банка излезе с положително становище и насърчи Дания да се присъедини към банковия съюз. Наскоро е, обаче датското правителство отложи това. Скандала с Данск банк отново възпламени е, дискусията. Е, освен това, имаме писмо от България до ЕЦБ и някои финансови министри също, през юли също заявиха намерение да се присъединят към Банковия съюз. И моят въпрос към вас е Смятате ли, че членството в Банковия съюз може да допринесе за решаване на някои проблеми, пред които все още е изправен банковия сектор в Европейския съюз? особено що се касае до мерките срещу изпиране на пари, е, качеството на надзора, корупцията и скандалите в банковия сектор. Смятате ли, че това членство би било полезно или по-скоро според вас може да донесе нови проблеми? Извинявайте, че малко тривализирам нещата, но смятате ли, че ще бъде добре за банките от тези държави членки да се присъединят към Банковия съюз преди те да станат членки на еврозоната. Благодаря. Въпросът за присъединяване към Банковия съюз е, е, е решение, което се взима от е, държавите членки. Uh, Това е избор на самата държава. Така че не би било правилно да ги тласкаме към едно или друго решение. Те сами трябва да си го вземат. Аз самият много често съм участвал като посредник между банки и надзорните органи на страните членки. важно е да има баланс, но Ако бъда избран на този пост, аз ще работя за постигане на баланса, който ще е необходим, за да работи единия пазар и банковия съюз. В същото време, обаче, играта е съвсем различна, ако вие седите на масата и, и участвате в вземането на решенията. И сега както е за България, която е подала кандидатура, ЕТБ със сигурност ще подкрепи и ще направи а, всичко, което е по силите и за да може България да участва в Банковия съюз. Благодаря, Якоб фон Вайтзекер. Да, благодаря, господин председател. Господин Енрия, няколко кратки въпроса. Първо, смятате е, е, ли, че е, едината входна точка за преструктуриране продължава да бъде подходяща след Брексит? Това е първия ми въпрос. Втори въпрос. Смятате ли, че to help uh, weaker banks build sufficient um... мнението на надзорните органи трябва да влияе върху изграждането на буферите. Третия въпрос. Uh, Смятате ли, че използването на технология RECTEC трябва да продължава? Модела SPE, единна входна точка, изисква доста координация и доста предварителна подготовка, както и последваща работа, за да може да работи надежно. В много случаи SPE е, е свързана с отворени процедури за спасяване на банки, което прави системата още по-уязвима и загубите биха ескалирали нагоре-надолу в страни, така че се изисква общ план за преструктуриране и голяма координация. Що се отнася до Брексит и трансатлантическото сътрудничество, аз не бих го превръщал в проблем тук, защото след няколко месеца Обединеното кралство предстои да станат трета държава. Съединените щати вече са трета държава и доколкото разбирам, ако се приемат предложенията IPU, ще имаме механизъм, който ще позволи на проблемите да се решат в местната юрисдикция. И тогава въпроса за SPI e няма да бъде толкова важен. Що се отнася до мнението, преценката на надзорните органи, не знам дали имахте е, предвид а, буферите. Те, те, те трябва да бъдат някакъв макропруденциален инструмент отгоре но вие сте прав. Понякога малките банки трябва да бъдат обект на по-детално внимание, особено на циклични пазари, например пазара на ипотечни кредити. Не мога да си разчета записките. Третия въпрос. Ректек. Ректек е, е интересен е, инструмент. И аз със сигурност е, ще проуча дали се заслужава той да се разшири. И се опитвам да приложим концепцията връзка с директивата DML. Това предвижда една процедура, която е доста бюрократична, свързана с доста документи и ректек биха могли, е, би, тази технология би могла да облегчи е, е, бюрократичното усилие. Със сигурност ще направя проучвания за по-разширеното използване. Благодаря. Мисля, че Приключихме на време. И, има спонтанни изказвания. Ако има спонтанни изказвания, ще ги допуснем, разбира се. Ако не, ще ви благодарим за размяната на мнение. Сега приключваме с изслушването и преминаваме към гласуването. Благодаря. Две минути прекъсване, за да се приготвите списъците за гласуване.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

Скъпи колеги, хайде да започваме с а, тест на системата. Хайде. Моля, гласувайте. Добре. Сега да започнем. Първото, което трябва да гласуваме е назначаването на председателя на надзорния съвет на един надзорен механизъм, с когото току-що имахме изслушване. Е, моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 92 гласа за, 1 против, 9 въздържали се. Поздравяваме Андрея Нрия. Минаваме на втората тема за гласуване. Е, доклада на Бернт Луке относно покрити облигации. Започваме с директивата. Правилно ли? Казвам. Добре. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. устно изменение от групата на социалистите и демократите. Първо, устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Без устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. Имате думата. Извинете, но след устното изменение не беше прието. Има три изменения, които не се покриват от компромиса. 146, 175 и 178. Може ли още веднъж е, изменението? 146? Да. 175? Това изменение се съдържа в компромис F. Добре. Значи в такъв случай изменение 146. Социалистите и демократите искат да гласуваме изменение 146. Докладчика? Извинявайте, аз протестирам срещу това, защото изменението на социалистите и демократите беше разгледано надлежно на, на среща на координаторите. Не получи мнозинство, но като цяло се покрива от компромис и групата се е, обедини около това. Това изменение да не се включва в компромис. Господин Сант. Sorry. Um, during the actual shadows meeting, на срещата на координаторите беше пределно ясно, че трябва да гласуваме това изменение, защото то не се покрива от компромиса. И трябва да се гласува отделно. Благодаря. Не за първи път групата иска отделно гласуване на изменение, което не влиза в компромиса. Това не е кой знае какво, така че нека да гласуваме изменение 146. За. Против? Отхвърля се. Компромис Д. За. Против? Въздържа. Приема се. Компромис Е. За Против. Приема се компромис F. С устно изменение от социалистите. Първо гласуваме устното изменение за. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме компромиса без устното изменение. И ще... Е, ще гласуваме изменение 185 и 188. Компромис F. Без устното изменение. Моля, гласувайте. Против? Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 на 24 гласа. Гласуваме изменение 175. За? Против? Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 178 за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Няма да проверяваме компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против против въздържали се, приема се. Компромис Джей за, против въздържали се, приема се. Изменение 259 за, против. Нека да проверим, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Л. С устно изменение. Първо устното изменение за. Против. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се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 против въздържали се, приема се. Компромис П за, против въздържали се, приема се. Компромис Q за, против въздържали се, приема се. Компромис Р за, против въздържали се, приема се. Компромис С за, против въздържали се, приема се. Компромис Т за, против въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против въздържали се, приема се, компромис В, за, против въздържали се, приема се и сега гласуваме предложението на комисията, изменен, така както го изменихме, е, електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. 34 гласа за, 16 против, 1 въздържал се, приема се, поздравления за докладчика и трябва сега да гласуваме за междуинституционалните преговори. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 гласа за, 17 против. Имаме квалифицирано мнозинство. Поздравление, минаваме към регламента и гласуваме първо и изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Just a second. Okay, yes. Um, compromise A in... Компромис А. За, против. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, проверявам. Изменение 15, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 на 20 гласа. Гласуваме 38 и 39 заедно. Моля, гласу... за... против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 2 за, против, въздържали се. Проверяваме изменение 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 24 против, 17 за, против. Е, не паза ли? въздържали се, приема се. 18 за, против. Проверяваме. Изменение 18. Моля, гласувайте. На различни комбинации. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 оттеглено. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, Против? Проверяваме изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме продължението на комисията с измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 45 гласа за 5 против 1 въздържал се. Гласуваме за започване на междуинституционални преговори с така изменения текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 гласа за 6 против. Сега поздравяваме докладчика. Минаваме на доклада на Барбара Капъл. годишния доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Започваме с изменение 20. Изменение 20. Sorry, there is a new... Okay, sorry. Amendment 20... In... Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 21. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 за. Против. Проверяваме 22. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 24 24 гласа, така че гласуваме първоначалния текст за. Против? Проверяваме оригиналния текст. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Приема се. Компромис А. За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 Check compromise B. The vote is open. Ще компром... Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. С 30 на 19 гласа минаваме на изменение 30 из... 35 е оттеглено. 35 е оттеглено. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 също е оттеглено. Оригиналният текст такъв случай на параграф 4. За, против, проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39 и инта идентични за против въздържали се. Отхвърля се. Параграф 7 инта приема се. Изменение 41 за против въздържали се. Отхвърля се. 43 за против въздържали се. Приема се. 45 иска Искате да правите 43 ли? Добре, изменение 43, моля гласувайте. Елмар, welcome to Econ. Елмар, добре дошъл в Екон. Край на гласуването. Приема се с 23-28 гласа. Минаваме на 45 за. Против? въздържали се. Мисля, че със същото мнозинство, но беше малко. Нека да проверим 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Не виждам зелените. Проверяваме 49. Край на гласуването. Приема се. 50 за. Против. Проверяваме 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. Оригиналният текст на подраздел 2 приема се. 58 за, против въздържали се, отхвърля се 59 за, против въздържали се, отхвърля се оригиналният текст за, против въздържали се, приема се 60 за, против. Проверяваме 60. Моля, гласувайте. Нова комбинация от политически групи наблюдаваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 на 21 гласа. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Минаваме към становището на Комисията по бюджета. 14 приема се. Параграф 16. Баджет параграф 16 за, против въздържали се. Приема се. 63 за против въздържали се, отхвърля се 65 за, против въздържали се, отхвърля се 66 за. Про... Проверяваме 66, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 67 за. Против въздържали се, отхвърля се.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 Много изменено от Папа Димолис. 73 за, против, въздържали се. Отхвърля се 76 за, против, въздържали се. Отхвърля се 78 за, против, въздържали се. Отхвърля се 79 за, против въздържали се. Приема се 80 за, против въздържали се. Отхвърля се 81 за, против въздържали се. Отхвърля се 82 за, против въздържали се. Отхвърля се оригиналният текст за, против въздържали се. Проверяваме, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се оригиналния текст на параграф 8 за, против, въздържали се. Не видях ръцете на много групи. Ще трябва да гласуваме електронно. Мисля, че се приема, но трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се. Моля, вдигайте ръка. Изменение 85 за. Против, въздържали се. Приема се 86 за. Против, въздържали се. Отхвърля се оригиналния текст за. Против, въздържали се. Приема се. Изменение 88 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. Оригиналният текст на параграф 9 за, против, въздържали се. Приема се 89 за, против, въздържали се. Приема се 91 за, против. Против. Проверяваме 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 на 24 гласа. И изменение 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се оригиналният текст на параграф 10 за. Против. Въздържали се. Приема се 93 за. Против. Моля, гласуйте 93. Край на гласуването. Отхвърля се резултата е равен. Е, Измен 94 за, против. Проверяваме 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 29 на 22 гласа. Компромис Хаш. За. Против въздържали се. Приема се. Бюджет 18 за, против въздържали се, отхвърля се. Бюджет 19 за, против. Проверяваме бюджет 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 102 за. Против въздържали се. Приема се 103 за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 въздържали се. Проверяваме 110, моля гласувайте. 110. Край на гласуването. Приема се с 24 на 19 гласа 119 за, против въздържали се. Отхвърля се 112 за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст, параграф 12, е за, против. Моля ви, вдигате, вдигате ръце, проверяваме. Социалистите са против. Край на гласуването. Приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се 115 за, против, въздържали се, приема се компромис Д. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се изменение 120 за, против, въздържали се, отхвърля се 121 за, против, въздържали се, отхвърля се оригиналният текст за против въздържали се, приема се. Компромис F за, против въздържали се, приема се. Изменение 124 за, против въздържали се, отхвърля се. 125 за, против въздържали се, отхвърля се. 132 за, против. Проверяваме, моля гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат 25 на 25 отхвърля се 133 за против въздържали се отхвърля се 134 за против въздържали се отхвърля се 144 за против въздържали се отхвърля се 146 за против въздържали се отхвърля се 147 за против въздържали се отхвърля се 151 за против въздържали се отхвърля се 154 за против въздържали се отхвърля се компромис Е за против въздържали се приема се Инта параграф 3 за против въздържали се приема се. Параграф 5 за против. Проверяваме Инта параграф 5. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Инта параграф 8 за. Проверяваме. Края на гласуването. Приема се с 30 на 19 гласа, Инта 11 за. Против? Проверяваме Инта 11 за. А, моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Равен резултат 26 на 26. Отхвърля се. Бъджет параграф 15. Приема се бъджет 24 за. Против въздържали се. Приема се компромис и за. Против въздържали се. Приема се Бъджет параграф 12 за против въздържали се приема се. Бъджет параграф 22 за против въздържали се приема се. Компромис Г за против въздържали се приема се. 158 за Против? Проверяваме 158. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 28 гласа 159 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Оригиналният текст на параграф 17 за. Против въздържали се. Приема се. Баджет параграф 10 за против въздържали се приема се. Баджет 11 за против въздържали се приема се. И изменение 5 за. Против въздържали се. Отхвърля се оригиналния текст. А, а, приема се. Изменение 6 за против въздържали се приема се. Оригиналният текст на точка Б за против въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против. Проверяваме изменение 7. Моля, гласувайте. And by the way, congratulations to the author of this and many other amendments for his appointment as Belgian Defense Minister. And uh, um, the vote is closed. Края на гласуването. Аз се чувствам така по-сигурен.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 Отхвърля се оригиналния текст на параграф С за. Против. Проверяваме, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Оригиналният текст на точка от промбила Д приема се. Оригиналният текст на Е за, против въздържали се, приема се 13 за против. Проверяваме 13. Моля, гласувайте. 13. Край на гласуването. Отхвърля се с 28-24 гласа. Изменение 14. Против. Въздържали се. Отхвърля се 15. Приема се 16 за против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 18 за, против, въздържали се, отхвърля се основанията. Искате ли от 1 до 9 да ги гласувам? Блок от 1 до 9 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 1. Против. Check. Vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Оригиналният текст на съображение 10 за. Против въздържали се. Трябва да проверя, извинете. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се, извинете, изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуване за целия текст, така както го изменихме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването.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 Против? Нека да направим проверка на изменение 25. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 28 гласа против, 24 гласа за, 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 27 за, против, въздържали се, отхвърля се 28 за,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 против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Нека да направим повек. Извинете, не виждам ясно резултата. Край на гласуването.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 Нека да направим проверка. Глас... Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 29 гласа против, 22 гласа за. 42. То е различно, нали? А не, същото е. Значи бяха три изменения. Добре. Продължаваме изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно изменение 43-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 44 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 44-то. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то. 46-то са идентични. Гласуваме ги заедно за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се 28 гласа против, 23 гласа за. Изменение 8 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 47 за, против. Извинете, 47 отпада. Изменение 48 за, против. Проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 гласа за, 28 гласа против. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 50, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 27 гласа против, 24 гласа за. Изменение 10 за. Против, въздържали се, приема се. 23-то отпада. 54-то за. Против, въздържали се, отхвърля се. 55-то за. Против, въздържали се, Социалистите как гласувате? Нека да направим проверка на изменение 54-то. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 гласа са, 26 гласа против, 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не така ми се струва, но ако искате да направим проверка, нека да гласуваме електронно. Край на гласуването, отхвърля се. Това беше изменение 11. Изменение 61 за, против. Нека да направим проверка на изменение 61. Край на гласуването. Отхвърля се 24 гласа за, 26 гласа против. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, поне така ми се струва, със същото мнозинство като преди малко. Извинете, 64 за, против, въздържали се. Шестдесет и трето беше отхвърлено, така случай продължаваме с 64. Добре, нека да направим проверка. Забравих какво се случи. Изменение 64-то. Край на гласуването. Приема се. 24 гласа за, 22 гласа против. 66 за. Против. Въздържали се Нека да направим проверка. Извинявайте за... Изменение 66. Вашето изменение е първаш, ли така? Край на гласуването. Отхвърля се. 22 гласа за, 28 гласа против. Следващите се оттеглят. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се. Не знам как гласува Екаре. Екаре, как гласувате? Против, значи се отхвърля. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се, 83 за, против, въздържали се, отхвърля се, 84 за, против, въздържали се, приема се, 85 за,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 против въздържали се, отхвърля се 107 за, против въздържали се, отхвърля се 108 за, против въздържали се, приема се 109 за. за, против... Да, 109 отпадате, прави сте. 110 за, против Нека да направим проверка на изменение 110. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 111 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 112 за, против, въздържали се. Приема се. 113 за,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 първо, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Второ, за, против, въз... нека да направим проверка на изменение. Второ, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се изменение трето за, против. да как гласувате? За ли, против ли сте? Добре, отхвърля се четвърто за, против въздържали се. Приема се пето за, против въздържали се. Отхвърля се първо за, против въздържали се. Приема се шесто за, против въздържали се. Приема се седмо за, против въздържали се. Отхвърля се второ за, против въздържали се. Отхвърля се осмо за, против въздържали се. Приема се девето за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 и 13 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против,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 Приема се с 28 гласа за, 24 гласа против, няма въздържали се. Поема, приема се поздравления за докладчика. А, извинете, втората част всъщност вторият доклад на Ивана Малетич, проекто становището по дебата за бъдещето на Европа. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б с устното изменение за, против, въздържали се, приема се.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 The vote is closed. Прекратете гласуването. 40 гласа за, 3, 7 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. И така, с това закриваме днешното заседание. Следващото заседание ще се състои утре. Съвместно заседание на комисията ЕКОН и комисията ФЕМ от 9 до 12.13 и обикновено заседание на ЕКОН а, извинете, ще започнем точно в 9 часа, така че моля ви не закъснявайте. Ама ние винаги започваме на време. Защото в противен случай е, ще съвпадне за заданието на комисията такси 3, така че трябва да започнем на време. И в понеделник на 26 и във вторник ще бъде следващото поквено заседание. Благодаря ви, закривам заседанието.